са заразени, как могат да направят всичко възможно да се защитат, да защитат себе си. Става въпрос за лекари, сестри и прочие.